No, no, no se ve. Bueno, buenas tardes. Добър ден. Les pido que vayan tomando asiento. Ако обичате да се ориентирате към сядане, моля да седнете, ако обичате, ще започнем. La reunión del día de hoy. Ще започнем днешното заседание. Добре дошли. Моля, моля колеги за тишина. A ver, el grupo PPE групата на НП, ако обича. На първо място започваме с приемането на дневния ред. Има две изменения, а именно осма точка за споразумението за партньорство с, в областта на рибарството с Марокко по молба на господин Хаглунд, който не е успял да прочете английския превод, който бе изпратен едва преди няколко дена. По всички тези причини, значи, господин Хаглунд помоли тази точка да бъде отложена за по-нататък. И ако нямате нищо против, ще направим именно това. След това десета точка, именно заседание на координаторите по молба на един от координаторите на АЛДЕ, който днес не може да бъде тук, тъй като е на мисия в Ирландия с председателя Бузик, също по тези причини, значи свързани с пътуването, ще отложим заседанието на координаторите за утре след размяната на мнения с комисар Диманаки. И това са измененията. Приемаме го, ако нямате нищо против. Освен това, ви съобщавам, че както обикновено сме в момента излъчвани директно по интернет. И така минаваме към втора течка от новния ред, а именно одобрение на протокола от заседанието от 15 и 16 юни тази година. Ако в протечение на днешното заседание не получа бележки, ще се считат за одобрени. Сега на трето място ще се счита за одобрени протоколите, извинете. Да, сега, съобщение на председателството. Срещата ни, заседанието на 31 август няма да заема цял ден, а само сутринта. И с това приключваме съобщенията на председателството и преминаваме към гласуване. Четвърта точка. Okay. A ver, está eh, la, la, la votación de, del punto cuarto de... Гласуваме, значи, четвърта точка. Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан. Да. Госпожо Родос. Äh, Госпожо председател, съжалявам, но за съжаление, картата ми за гласуване все още е в една друга комисия. Какво мога да направя междувременно? Ами хубаво тогава. Ще броя на ръка. Но се някога трябва да приключиме тези инциденти. Ако непрекъснато смесваме тези два вида гласуване, никога няма да се научим наред така че госпожа Родос и господин Кадек да гласуват с дигане на ръка. И, моята, и моята карта я, и моята електронна карта я няма, но ще дойде. Носят ми я. Добре тогава, радвам се, каза председателката. Аз и без това не довиждам, така че ще ми е трудно да ви броя. Колкото повече карти, толкова по-добре. Тогава. Така значи, минаваме първо към гласуване, ръчно гласуване с вдигане на ръка по четвърта точка и след това, ако има електронни карти, с тях. Първи, този доклад е на госпожа Фрага. Няма изменения и гласуваме направо решението без становище. Кой е за? Против? Приема се. Приема се проекта доклада. Ще броим. Извинете. Кой е за? Отново да дигне ръка. Votos en contra. 21 за. Кой е против? Астенсионес. Въздържали се? Единодушно се приема проекто доклада. Радвам се. Всъщност не знам дали това не е по погрешка. Минаваме по-нататък. Пета точка. Становището на господин Валеса за Зелената книга за изследвания и иновации. Кой няма електронна карта, ако обича? Господин Мато, госпожа Родос. Само те двамата. Трима всъщност. Добре тогава. Останалите, ако обичат да гласуват с електронна карта. И така. Компромисно изменение номер едно. Начало на гласуването. Ah, Край на гласуването. 18 eh, eh, плюс 3, 21. Приема се с пълно мнозинство. Изменение номер едно отпада второ изменение и сега гласуваме трето изменение, което представлява добавка. Начало. Си, си, си. Се абри Начало на гласуването. Се фира Край на гласуването. 19 за, 2 против. Приема се. Изменение номер 3. Изменение номер 1 отпада. Четвърто изменение сега. Начало на гласуването. Край. 21 гласа за приема се. Компромисно изменение номер 2. Начало на гласуването. Край. Bueno, pues por unanimidad es aprobado también. Приема се също единодушно. Отпада изменение номер 5 и гласуваме шесто изменение. Начало. Край на гласуването. Е, единодушно се приема изменение номер 6. Отпада 7, отпада 8, отпада и 9. Сега гласуваме изменение номер 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение номер 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме компромисно изменение номер 3. Начало.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 А, la enmienda oral, es que hay una enmienda А, извинете, каза председателка, не съм си записала устното изменение. Perdón, hay una enmienda oral que no la Извинявам се пак, в моя списък не фигурираше това устно изменение. Грешката е моя, признавам. Така че се връщаме назад към трето компромисно изменение, което има на свой ред устно изменение Гласуваме за това устно изменение, така както е записано в вашия текст. Начало. Край. Е, Приема се с единодушие. Отпадат, значи, 12, 14, 20, то и 24. И сега вече гласуваме за 13-то изменение. Начало. Край. No. Приема се. Гласуваме 15-то изменение начало. Край. un de más. Има един представител на НП в повече. И това не е свързано с картите. Просто гласува някой в повече с карта от НП. Господин Сукалас да не гласува, тъй като е заместник. Начало на гласуването. Точно за изменението на господин Сукалас. 15-то изменение. Не се притеснявайте, господин Сукалас. Гласуваме ви изменението. 15-то. Начало. 15. Се Край. Апробада Приема се с единодушие. Компромис номер 4. Начало. Край на гласуването. Приема се с единодушие. Отпада значи 16-то, 19-то и сега гласуваме 17-то. Изменение пак на господин Сукала. Сначало. начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме сега за изменение номер 20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край. Отхвърля се. Сега преминаваме към гласуване на устното изменение, Устно изменение номер едно на докладчика по точка четвърта трябва да се включи думата sufficient, достатъчно. Ако никой не е против е, устно изменение, начало на гласуването. Край. Приема се с единодушие. Гласуваме изменение номер 21. Начало.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 Край на гласуването. Приема се с единодушие. Изменение 25 сега. Начало. Се Край. Отхвърля се. 26-то изменение. Начало. Край. Отхвърля се. 28. Начало. Сефира. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Начало. Край. Отхвърля се 12 на 8. 30 изменение. Начало. Край. Приема се. 31 изменение. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 32 начало. Край. Отхвърля се. 33-то изменение начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то изменение. Сега начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 35-то начало на гласуването. Край. Приема се. 36-то изменение. Разделно гласуване. Гласуваме по първата част. Начало. Край. Отхвърля се. Втората част сега с устно изменение. за заличаване на Средиземно море, Черно море и Балтийско море. Начало на гласуването. Край. Приема се. И така, минаваме към окончателното гласуване на становището с измененията начало. Край. Приемаме го с пълно единодушие. Поздравления за господин Валеса. И така приключваме с пета точка от дневния ред и минаваме към шеста точка за борба срещу незаконния риболов на световно равнище. Докладчик на, тази, на, на този доклад по инициатива е госпожа Льовин. Днес ще обсъдим предложените изменения. Има 120 изменения. На първо място обаче ще дам думата на госпожа Льовен и след това колегите. Е, you, Благодаря, госпожо председател. Нека в началото да благодаря на всички докладчици в Сянка, на всички колеги, които внесоха всички тези изменения. 122 са те. Впечатляваща цифра. Тя показва доколко нашата комисия е заинтересована ангажирана по този въпрос. Темата е изключително важна. Ние зависим изключително много от вноса и Европейския риболовен флот оперира в международни води. И съответно с оглед на всичко това, Наше задължение е да действаме в световен мащаб. Нека да коментирам някои от тези изменения. Някои изменения, които според мен са ключови. Изменения 32 и 33. Аз мисля, че те са неуместни Става въпрос за заличаване на текст, според който Европейския съюз не трябва да се колебае, е, когато става въпрос е, за идентифициране и санкциониране. Буквално текста е и те да не се колебаят да идентифицират и санкционират интересите на ЕС, когато е целесъобразно. Не може да се заличават тези думи. Доверието в Европейския съюз е поставено на карта и ако искаме от всички останали да предприемат действия за справяне с сенене на риболова, ние трябва да поискаме това и от нашите граждани. И трябва да сме много строги в Европейския съюз. Това е очевидно. Още нещо. Когато говорихме с представителите на САЩ и Япония тук, имах възможност по време на обедите и в почивките за кафе да поговоря с представителите на тези страни. Говорихме и за СТО. Ако в този строг регламент за ННН риболова искаме да има документ за улова и казваме, че този документ гарантира легалността на улова, то трябва да сме стрикни по отношение на рибата, която навлиза в Европейския съюз, защото ако не го направим, ще пострадаме по силата на правилата на СТО. И Ребека каза, че трябва да сме изключително стрикни тук. Това е най-важният параграф, така че нека тези думи да останат в доклада, свързани с СТО. Изменение 56. Тук съм направила една дребна корекция на собствения си текст. Казва се, че борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов не страда поради недостатъци, свързани с технологическия напредък, а просто защото няма политическа воля. Това е важно и трябва да се подчертае. Госпожа Патряо днес е тук. Бих искала да я помоля да обясни своето изменение 68. Там Подчертавате, че ННН риболова, практикуван от риболовния флот на общността, се дължи на моделите на управление, които не са добре приспособени и така нататък. Вие може да прочетете своето изменение и се казва, че понякога документите не отразяват реалното биологично състояние на някои рибни запаси както и самия риболов не отразява това реално състояние. Всеки рибар трябва да зачита общите правила. И мисля, че има много примери за рибари, които целенасочено са нарушавали правилата. Сега имаме един конкретен пример с един кораб на канадските острови, който нелегално е извършва своята дейност в района на Сиера Леоне и около Италия имаме такива случаи използване на специални мрежи, които са забранени от закона. Става въпрос за плаващи мрежи. Така че така или иначе казваме това, вие може да обясните вашето изменение. По отношение на изменение 77, вероятно ще сметнете това, което ще кажа за преувеличено, но аз смятам, че нези, които представляват страните по договора в делегациите на РОУР, трябва да декларират открито своите финансови интереси по отношение на преговорите за рибарството. Защо? РОУР са единствените международни организации, които се занимават с мигриращи запаси, които пресичат националните граници. Мисля, че тези запаси са собственост на международната общност, никой не ги притежава и наша отговорност е да опазваме тези запаси и сега, и за целите на бъдещите поколения. И тъй като регионалните организации за управление на риболова не могат да се похвалят с голяма доза прозрачност при взимането на решение, е разумно да се поиска представителите на страните, които са страни по РОУР, да бъдат обективни, да нямат финансови интереси във връзка с определени запаси. Така че това е моето изменение. Надявам се, че ще го подкрепите. Изменение 93, 94 и 95. Те общо взето целят заличаване на моето предложение за създаването на нов орган по тегидата на ОНЕ, който да прави независими оценки както на РОРО, така и на държавите по чието флаг плават съдовете. Тук идеята е същата. Говорим за собственост на международната общност, говорим за доброто състояние на Световния океан. Знаете, че рибните запаси постоянно намаляват и трябва да имаме глобална перспектива, глобални цели. Знаете, че Комисията по риболов на ООН не може да взима категорични решения. Сега РОУР и държавите по флага аудитират онова, което те сами извършват със своята собствена дейност и това не води до нищо конкретно. И ако искаме да действаме така, че да, да работим за, за интересите на бъдещите поколения, трябва да създадем един нов орган – Така че много ми се иска този елемент да остане в доклада, тъй като става въпрос за управление на всички тези ресурси, които са на, на, на всички, на цялото население на света. Изменение 96 също говори за тази брутална липса на международно сътрудничество в управлението на отрицателните последици от човешките дейности, различни от рибарството, които засягат морската среда. Виждаме, че морските течения носят замърсители в различни райони, например в Северно-Ледовития океан. Виждаме, че в центъра на Тихия океан има пластмасови отпадъци, има вкисляване много сериозно на световния океан, което влия отрицателно на кораловите рифове. Всичко това засяга климата на Земята, възможността да се абсорбира въглероден диоксид. Световният океан е най-важният регулатор на климата. Той е изключително важен за е, водородния цикъл, кислородния и въглеродния цикъл, въобще трябва на световно ниво да се справим с всички проблеми по едно и също време. Затова предлагам това изменение 96. Целта е чрез един цялостен подход да се справим с проблемите на 72% от повърхността на Земята, а именно Световния океан – тук се говори за съвместно действие на всички граждани на света и накрая просто искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения с предложение за глобална ДНК база данни. В днешния свят това е възможно и си мисля, че това ще е огромна и важна стъпка за проследяването на рибата на световния пазар. Това са моите конкретни коментари. Както вече ви казах, става въпрос за 122 изменения. Много може да се говори по тях. Готова съм да отговоря на всички ваши бележки, коментари или въпроси. Благодаря. Uh, just, just И още нещо. Естествено, че ще работим по създаването на компромисни изменения. Всички тези изменения общо взето са в някои области има изменения, които споменават европейска брегова охрана, много изменения споменават, че ННН риболова заплашва рибарите, които извършват законна дейност. Казва тези изменения, че това заплашва техния поминък. Това са все изменения, които са подобни едно на друго и ние ще предложим компромиси тук. Благодаря. Господин Калек има думата. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Битката с този незаконен риболов е изключително тежка задача. Разбира се, не искам по този повод да си спестя поздравленията към Изабела. Поздравявам я и искам да привлека вниманието върловията при които се внася риба в Евросъюза. Смятам, че този въпрос трябва да бъде по-широко застъпен в доклада. Разбира се, проследяемостта на внесената риба е много трудна и тъй като това всъщност се явява нечестна конкуренция, въпреки че това се явява нечестна конкуренция за нашите рибари, трябва да признаем, че и те самите не са понякога чисти и неопетнени. Но, пак подчертавам, че са необходими стриктни мерки, като, например, необходимостта от представяне на сертификат, на разрешение, особено към тези държави, когато става дума за внос към държави, където мерките все още не са хармонизирани с европейските и с нормите на СТО. Това е от мен. Благодаря. Сега господин Санчес Преседо. Благодаря, госпожо председател. Аз представих 11 изменения и те се стремят да нюансират някои от аспектите на доклада. Основната насока на доклада съвпада с моите виждания. Моите изменения целят пет. Постигането на пет цели. На първо място придаване на по-голяма тежест на този въпрос в Европейската програма. При това не само Европейската програма за рибно стопанство, европейските политики за рибно стопанство, а изобщо Европейската външна политика, дори бих казал, тъй като проследяемостта има нужда от интегриран подход. Това ми е първо, първата цел. Втората цел се основава на екологичната, социална и економи... економическа страна на устойчивото развитие. Тези три аспекта, разбира се, се отразяват на търговските економически практики, на социалното положение на рибарите, както и на опазването на Световния океан. Третата ми цел е свързана с прозрачността, с гласността. За нас е важно да се познават корабопритежателите и в какво състояние се намират техните документи и разрешителни за излизане на рейд. Това е важно и ще допринесе за повече контрол и за повече прозрачност. Четвъртата цел е свързана с смесеното развитие. Смесено имам предвид крайбрежни държави и държави по флаг. И петата цел, която се отразява в 94-то изменение, а именно многостранността на целия този процес и необходимостта от привличане за участие на ООН. Аз смятам, че не се нуждаем от нов, от нов орган, а по-скоро от видоизменен подход. Така че аз бих бил за привличането на ООН. От там нататък дебатът може да се разшири и да продължим да обсъждаме коя друга организация да поканим. Разбира се, те трябва да бъдат достатъчно убедителни като партньор, за да могат да участват в общия процес на наблюдение, при това без да фрагментират целият процес. Така че призовавам към предпазливост в този подход. Благодаря. Пожа Патрао Невес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Изабела, не само за блестящите й усилия, но също и за това, че ми отправи въпрос за моето изменение. Според мен това е много важно изменение. Ще обясня подробно защо. Когато казвам, че само част от риболовните усилия не са декларирани от дадени флоти, това води до лошо управление. Какво имам предвид? Има много примери предвид. Запасите от Мерлин са под въпрос от доста дълго време и ОДО за Мерлин не е достатъчен. Рибарите просто не разбират защо не могат да ловят Мерлин. В това изменение съм се опитала да се обърна към два въпроса. На първо място, начинът на управление не отговаря на реалността. Рибарите много често не разбират защо а, не могат да ловят марлин при положение, че има толкова много от този вид. Ето защо рибарите не могат да разберат защо има такова решение. Представят се, че някой в е, Европейския съюз е решил нещо грешно за марлина. Това само влушава ситуацията в риболова. Точно проблемите, които се опитваме да решим, се влушават по този начин. Другия момент, а, за който а, говоря в моето изменение, е свързан с регионализацията на тази политика. Опитваме се да стигнем по близо до гражданите, за да можем по-бързо да решаваме въпросите, пред които са изправени те. Да разбираме за проблемите по-бързо, да ги припознаваме и да действаме. Ето това са две, двете посоки, в които се опитвам да направим напредък посредством моето изменение. Иска ми се тези два аспекта да бъдат напълно приети. Можем да говорим за изменения, редакционни, за да няма грешно разбиране за посланието, което аз опитвам да отправим с моето изменение. Господин Дейвис. Благодаря, госпожо председател. Очевидно има много силна подкрепа за борбата срещу незаконния риболов в нашата комисия и смятам, че трябва да изправим, изпратим съответното силно послание, а именно мерките, които ще въведем, да не се допуска да бъдат а, обект на голям компромис преди да бъдат а, а, поставени под въпрос. Затова подкрепям вашето а, изменение номер 100, подкрепено е господин Кадек, както и изменение 32 от нашата колега и 33, за които говори. Тя не разбирам точно защо са включени тези изменения, тук посочваме с пръст, казваме кой, който извършва такива незаконни дейности, трябва да поеме своята отговорност, трябва да бъде наказан. Ако някой извършва нещо грешно, той трябва да бъде спрят и, е, спрян и трябва да знаем кой той е. Благодаря. Госпожа Андрес Бария. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина докладът е много важен и много надежди се раждат в резултат на неговото разписване. Илюстрация за това с 120-те изменения. Един от важните аспекти, които трябва да бъдат подчертани спрямо от доклада е ролята на Евросъюза в целия този контекст лидерската роля на Евросъюза, не само в териториалните му води, а и благодарение на участие в международни организации. Това е важен, основополагаш бих казала принцип. Друго нещо важно е координацията на действията в рамките на определената пазарна организация. Важни са и границите и граничната политика, тъй като тя все още не е ясна, не само в Евросъюза, а и граничните държави, дори по-далечните гранични държави, с които все пак споделяме морета. Важно е от друга страна да се подсилят нашите ангажименти, не само създавайки правила, а и създавайки механизми за санкциониране. В момента всички осъзнават е, данъчната измама и нейното съществуване, но това, което ние трябва да си поставим за цел е поне риболова да не бъде терен, където да може да се прилага такива данъчни измами. Подчертава се отново Лас Палмас, проблемът свързан с този град, това пристанище на Канарските острови, което се цитира винаги, когато говорим за прозрачност и гласност на информацията. Не знам защо така се получава. Има и други пристанища с този проблем. Наскоро обаче е подписан договор между митниците в Испания и Генерално управление Риболов, именно с цел по-голям контрол на тези пристанища, които се намират най-отдалечени от европейския материк. И за това подчертавам отново въпроса за прозрачността на информацията. Благодаря. Сега госпожа Лювин, тъй като няма други, а има. Извинете, извинете, пропуснах комисията. Заповядайте. Разбира се, че няма да ви забравя пропуснах просто. Заповядайте, имате думата. Euh, Благодаря, госпожо председател. Ние от Европейската комисия също искаме да изразим съгласие с доклада на госпожа Льовен и също смятаме, че 120-те, 122 изменения показват ентусиазма а, около неговото обсъждане. Повечето от идеите повечето от измененията са в посоката и в смисъла, който самата комисар Даманаки често подчертава, а именно координиране на меж... средносрочните ни и дългосрочни действия. Разбира се, и самите държави членки трябва да положат специални усилия в областта на борбата срещу този незаконен риболов, както и съответните, съответните международни организации. Не само рибата уловена по този начин, а и всички изход, всички продукти, които се произвеждат от нея. Най-вероятно утре ще можем да задълбочим добата в присъствието на новият, ни изпълни... на новият изпълнителен директор на агенцията в Виго. Така или иначе, ние сме с вас в тази борба срещу незаконния безочетен и недеклариран риболов. Благодаря. Да, ние често сме искали от госпожа Даманаки да проявява повече политическа роля от проявяваната в момента. Ние сме за прилагането. Ние в парламента имам предвид за прилагането, не само в Тихия океан, където се прилага, а и по други места. Но аз продължавам да съм на мнение, че въпреки добрите пожелания на госпожа Даманаки, все още и липсва политическа воля. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на всички колеги за коментарите и за обясненията. Ще се свържем с онези от вас, които могат да участват в изготвянето на компромисни изменения. Ще гласуваме след лятната вакансия, така че нямаме бърза работа. Можем да работим отново в края на август или началото на септември. Благодаря. И аз благодаря, казва председателката. Така че мисля, че можем вече да определим гласуване в комисия на 19 септември. Така е предвидено всъщност за сега. До тогава госпожа Льове, надявам се, да е, е постигнала съответните споразумения и да е възможно да се гласува по доклада. Приключваме, значи, с 6 е, точка от дневния ред. Какво става? Няма я госпожа Реймерс, така ли се оказва, която е всъщност докладчик по седма точка пак я няма, искам да кажа, и други пъти е липсвала, и друг път е липсвала. Нека за 5 минути да починем, за да и се обадите по телефон. Si quieren, el punto se aplazó y el punto siguiente nada. Tenemos que esperar a la señora Reimers. Те изчакаме госпожа Реймерс. Пет минути, за 5 минути приключваме. Ако искате да излезете да се поразтъпчете, давам разрешение. Нещата днес тук са анархични. Така че и вие може да се държите анархично, ако искате. Госпожа Реймерс е вече тук. Можем отново да подновим работа. Заповядайте по местата си, колеги. Продължаваме заседанието. Сеньора Патрао и сеньора... Госпожа Патрао, моля да прекратите разговора. Седма точка от дневния ред, а именно бюджета за 2012 година. Докладчик по становище е госпожа Реймерс. Проектостановището вече е във вашите папки. В папките има и таблицата с последните данни на Коребер, така както е приета от съвета. И това е всъщност проекто бюджета на съдета. Исках да ви кажа, че имате изчисленията на Корепер. Давам думата, значи, на докладчика госпожа Реймерс за представяне на проектостановището. Благодаря. Искам да се извиня за това, че закъснях. обсъждахме реформата на селското стопанство с представители на националните парламенти. Това беше в Комисията по селско стопанство. По моя доклад искам да поговоря по три основни аспекта, свързани с рибарството и бюджета за 2012 година. Текста на моето становище. Това е първи елемент. На второ място моите изменения с конкретни цифри и на трето място проекта. Първо, моя доклад. Разбираме, че ще има намаление на бюджетните кредити за плащания. Ще има намаление на разходите като цяло. Искам да подчертая, че мерките в индустрията за рибарство, която е ключова за Европа, са свързани с много важни разходи. Комисията трябва да насърчава динамичното развитие и да поддържа стабилни цифрите. Приветствам усилията на комисията да се запазят сумите такива, каквито бяха миналата година. Имаме предложения на Корепер. Те дойдоха междувременно. Както очаквахме, техните предложения са по-ограничителни. Възоснова на данните искам да се направят следните поправки. По точка 12 мисля, че трябва да има по-добри бюджетни кредити за плащане, защото комисията трябва да може да изпълнява своите задължения. Сигурна съм, че представителя на комисията ще може да обясни нещата по-добре. По точка 5 не можем да очакваме увеличаване на кредитите за Агенцията по контрола на риболова. Корепер искат тук да има намаляване на ресурсите, но аз мисля, че те трябва да останат стабилни по отношение на бюджета и самите цифри. В първия раздел администрация с оглед на економическата криза не можем да изискваме допълнителни средства. Мисля обаче, че трябва да има едно изключение 11.0.1.0.03 трябва да поискаме подобряване на економическия анализ и стратегията на събиране на данни. Тук по тези разходи комисията разчита на външна помощ. Те имат външни договорни задължения, за това не може да се съгласим с намаление. 11.02, 11.03, 11.04 по тези точки комисията и Корепер общо взето се споразумяха, че не трябва да има съществени поправки. По отношение на глава 1106 Европейския фонд за рибарство, Корепер тук предлага да има намаление с 8,3%. По отношение на ресурсите, аз съм силно изненадана, защото говорим за бюджетни кредити, за които има съфинансиране от страна на държавите членки. Така че аз ще въведа изменение за да гарантираме, че се запазва стабилния характер на предварително планираните ресурси. Същото въжи и по глава 1107. Имаше намаление още през 2000 и 2011 година, така че искам първоначалните цифри да се възстановят. Глава 1108 е много близко до сърцето ми. Тук става въпрос за контрол и изпълнение на политиката на рибарството. Това е изключително важно. Тук не трябва да има спестявания. Трябва да се възстановят първоначално предвидените ресурси, а дори и да не стигнем до увеличение. Това ще включа като искане в моите изменения. На трето място пилотните проекти. Моите два пилотни проекта бяха оценени положително от комисията. Това е свързано и с е, един успех по отношение на проучването на морската околна среда. Радвам се, че тук имам подкрепа от страна на комисията и така приключвам своите коментари. Господин Валенса. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, напълно съм съгласен с ораторката имаме един песимистичен подход, но в крайна сметка може да сме малко по-големи оптимисти. Съгласен съм, че сме изправени пред економическа криза. Вярно е, че е време да се правят економии, но мисля, че разговорите за економии не трябва да следват онова, което се случва на финансовите пазари. Трябва да използваме възможностите, които създават единия пазар, търговията. Трябва да видим как може да прехвърлим онова, което се опитваме да постигнем чрез бюджета в економически растеж. Да му придадем измерения, свързани с економическия растеж. След 24 часа ще се появи новия пакет за общата политика в областта на рибарството. Формата ще е, всеобхватна. Е, много неща ще влязат в този е, пакет. Ще има нужда от много средства. И за да се приложат всички подполитики, ние имаме нужда от достатъчно средства. Политиката в областта на рибарството чака своя шанс от дълго време и не можем да стигнем до положение, в което част от пакета няма да се приложи, защото няма достатъчно средства. Затова напълно подкрепям казаното в становището относно намаляването на средствата. Е, има драстични урязвания на бюджета в сектори, които и сега не получават достатъчно. намаляването на бюджета в сектора няма да ни позволи да гарантираме онова равновесие при развитието на сектора в Европа, както и насърчаването на равновесието в световен мащаб. За пример, можем да дадем споразуменията с трети страни. Ние имаме финансови ангажименти поети спрямо нашите партньори, така че искам да попитам комисията. Ако в тези секции се одобрят а, а, тези намаления, как ще спазим нашите ангажименти? линията, която вие следвате е следната. Намаляване, намаляване, орязване на бюджет. Така че как да е, изпълним нашите ангажименти? Втория ми въпрос е следния. Тук е, по тази тема говори и докладчика. Става въпрос за пилотните проекти. Има ли някакъв е, начин да ги представим? Какво смята комисията за пилотните проекти? Госпожа Лювиин. Uh, you, благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Две изменения искам да представя, които ние искаме да направим. Едното е свързано с Агенцията за контрол на рибарството, както спомена и госпожа докладчика. Тя иска да се запазят намаленията на средствата за тези за тази агенция и ние сме съгласни с това. Има още един конкретен въпрос тук във връзка с тази агенция за контрол и възможността да се а, допринесе за нейните ангажименти, за наблюдението на международните води, особено а, що се отнася до областта на отговорност на редица международни организации и контролирането на а, различните плавателни средства. 4 милиона евро са урязани от бюджета, които бяха в бюджета през измината година, не фигурират в тази годишния бюджет. И ми се струва, че идеята е агенцията да поиска финансова помощ от държавите членки за проследяване на европейските съдове за инспекция. Струва ми се, че а, има сериозни съмнения спрямо това дали действително ще допринесат държавите членки за а, тези морски съдове за инспекция а е необходимо да се финансира тази дейност, може би посредством европейския бюджет и това е един от фундаменталните въпроси, свързани с общата а, политика а, в рибарството в Европейския съюз. Трябва да проследяваме тези а, корабни съдове като част от дейността на тази агенция. Чухме и въпроса повдигнат за бреговата охрана. Това е в същата посока, но контрола, а, общата служба за риболова е нещо, което всички споделяме според мен. Другото изменение е свързано с пилотните проекти. Всички знаем, че в момента тече реформа на общата политика в областта на риболова и това е свързано с външните аспекти на тази политика. Знаем, че комисията ще предложи нещо, което е и наше международно ангажимент, международен ангажимент, а именно, че можем да извършваме риболов само когато има излишък от дадени видове. Само когато има излишък. А пък знаем, че за много от тези видове а, няма информация. Ето защо се предлагат 2 милиона евро да изследват а, и да добием повече информация за региона на Западна Африка, за да видим какви са реалните количества на а, тези рибни видове в областта, особено в някои видове, които представляват по-сериозен проблем. Искам да обърна внимание и на причината поради която сме изправени в настоящата ситуация. Имаме един норвежки а, кораб, който преминава всеки три години на различните а, региони на Африка, обикаля Африка на всеки три години и само там има някакви данни, които не са достатъчни. Трябва ни по-сериозни научни данни и това е една изключително добра възможност да използваме парите на дънакоплаците, за да повишим, да подобрим състоянието на тези рибни видове. Така че трябва да приемем тези изменения. Благодаря. Господин Кадек. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за Брита за това становище относно проекто бюджета. Аз съм съгласен с по-голямата част от точките в нейното становище. Особено съм удовлетворен от факта, че има предвиден бюджет за центра за наблюдение на пазарите Жалко е обаче, че намаляват както бюджетите кредити за плащания, така и тези за поети ангажименти спрямо контрола, мерките на контрол към държавите членки. Аз съм на точно противното мнение. Не трябва да се урязват средства. Може би трябва да се потърси друго решение. Сега по въпроса за малките и средни предприятия. Искам Euh, on voit bien que le budget de la PCP... Euh, По отношение за интегрираната морска политика всъщност, смятам, че тук са нанесени повече удари, отколкото ние очаквахме в началото на дебата, преди да бъде преди да бъде публикуван документа на комисията. В началото подкрепяхме комисията, но но за в бъдеще трябва да сме особено бдителни, когато става дума за този, за този проект, за да не бъде орязан допълнително. Комисията предвижда създаването на един общ фонд за интегрирана морска политика от 2012 година на Сетне. Интегрирана морска политика и европейска политика на рибното стопанство. Те следва да бъдат обединени 2012 година на Сетне. Благодаря. Искам да поздравя докладчика за изготвеното становище, макар да не съм съгласен с голяма част от съдържанието, но съм доволен, че тя говори против ограниченията, против урязването на бюджета. Съвета ни затруднява в момента, тъй като в момента се извършва реформа на политиката в областта на рибарството. 6,8% е а, възможното ограничение. Неприятно е, защото тези ограничения са свързани най-вече с събирането на данни. 6,2% минимум. Наистина съм възмутен от това. Имаме много данни в, крайна, в крайна сметка, знаем. Трябва обаче да разходваме повече средства за събиране на данни, а не да ограничаваме точно там бюджета. 44,6% ще бъдат урязани от Агенцията за контрол. А това е едно от най-важните ни средства за борба срещу нелегалния, нерегламентиран и незаконен риболов. Едно предложение. Разбирам, че можем да предлагаме изменения до септември, но разглеждайки настоящия документ, особено точка 2, Малко е странна формулировката тук, като че ли трябва да използваме средства за общите споразумения за международните риболовни, риболовни споразумения, поне така разбирам тук посланието, а ми се струва, че трябва да поработим по този изказ тук, тъй като не трябва средствата да се разходват на всяка цена. Да, и, я, и аз съм на това мнение. Ако щом има пари, не е задължително те да бъдат изхарчени. И аз споделям това виждане. Господин Джонсон, заповядайте. Um, I'd like just to go back a step or two because I'm a bit concerned that there may be a little bit of a Струми се, че има известно недоразумение по отношение на бюджета и средствата, които се, сумите, които се предлагат. Действително, ние в комисията не сме доволни от това, което съвета изглежда ще приеме след около две седмици. Но ако се върнем към нашия проект бюджет, което винаги е добра изходна точка, и ако разгледаме там отделните рубрики, а, и ви предлагам да го направим така съвсем набързо сега, виждате, че навсякъде има увеличение както по отношение на бюджетните кредити за плащане, така и по тези за поети ангажименти. Ако разгледаме номер 2, разходите за пазара, там тези заплати и ангажименти, бюджетни кредити са на същото ниво, но тези заплащания се увеличават. В следващата рубрика остават на същите нива. Извинете, всъщност се намаляват с 5 милиона, но тези заплати и ангажименти остават същите. Там имаме резерви доста мащабни резерви, които сме отделили според разпоредбите на междуинституционалното споразумение, което означава, че те трябва да са отделени в резерва, ако не влезнат в сила а, от 1 януари тези споразумения. След това разглеждаме диалога с сектора. Там имаме същите нива за плати ангажименти и увеличение за плащане. Бюджетни кредити за плащане спрямо настоящия бюджет. След това фонда за рибното стопанство, там има увеличение и в двете рубрики. След това разгледаме ресурсите и научните съвети, всъщност събирането на данни. Там има намаляване от 500 хиляди на предложението на комисията в сравнение с настоящия бюджет и увеличение за бюджетните кредити за плащания. И последната глава за контрол, там действително има намаление защото не сме а, предложили средства за проследяване на а, корабите. Но ако това дойде от държавите членки, можем да предложим увеличение там. Ето защо искам да видим в контекст тези изменения на съвета и нас ни притесняват и смятам, че е доста ясно, че това, което се предлага от съвета, ще бъде прието. Най-вече искам да ви привлека вниманието на това, което се предлага за агенцията. Там се предлага намаление от 200, почти 250 хиляди за административния бюджет на агенцията. Там се предлага и намаление в плащанията от половин милион. Извинявайте, 0,29 милиона. А, това е свързано и с административната а, а, е, дейност за агенцията. Тези средства не звучат твърде като големи суми в сравнение с нашия бюджет, но в рамките на тази бюджетна линия това е доста сериозна сума. Това е позиция, в която беше предложено ограничение миналата година, намаление от миналата година от съвета, но ние обяснихме, че използваме тези средства за финансиране на мониторинг на осъществяването на събирането на данни от държавите членки и това са средства, които се разходват изключително добре. Защото ако ние управляваме ефективно а, изпълнението на програмите, имаме резултати твърде рано, а, достатъчно рано и държавите членки не е нужно да възстановяват средства на комисията в последствие. Разбира се, че ни притесняват и други ограничения, урязвания, особено 40 милиона от бюджетните кредити за плащания от фонда за рибарството. Притесняват ни а, тези ограничения за финансовите приноси, за а, програмите за контрол на държавите членки, както и за а, събирането на данни. При събирането на данни става въпрос за 2 милиона – според нас са необходими данни, за да имаме добри предложения. При програмите за контрол става въпрос за 1,8 милиона при бюджетните кредити и заплащания и 3,3 милиона за поети ангажименти. Имаме пилотен проект, който беше споменат от госпожа Лювин за проследяването на кораби, за научни изследвания. Абсолютно сме обединени и подкрепяме необходимостта за научни знания, за партньорствата. Ние подкрепяме този принцип за излишъците и е необходимо обаче да имаме научните данни, за да се осъществят тези дейности. Не сме сигурни обаче, че това проследяване на корабите ще ни достави всички необходими данни, особено в дългосрочен план. Трябва да се сътрудничим с регионалните организации за управление на риболова в Западна Африка и на други места, но са необходими бюджетни ресурси за това. Ето защо искаме да се върнем към това предложение и да го обсъдим с госпожа Лювин в подробности. Благодаря. Благодаря, госпожа Реймерс. Има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изказаните мнения. Общо взето, гледаме на нещата от една и съща гледна точка. Говорихме за наблюдението, Предложението на госпожа Лювин е интересно. Поставени сме под натиск. Много трудно можем да измъкнем пари от съвета. Съгласни сме, че не искаме да се намаляват средствата за агенцията, защото това е основният ни инструментариум за справяне с СНН риболова. Имаме огромни проблеми тук. Съвета се опитва да ни ограничи. Трябва да сме много предпазливи. Не трябва да подкопаваме бъдещото развитие в политиката по рибарство. Нека да не е, изпреварваме нещата, да не прибързваме. Трябва заедно да се борим за запазването на средствата за агенцията. Притеснявам се и по отношение на средствата, с които ще разполага е, комисията е, за споразуменията с трети страни. Не можем да се откажем от нашите ангажименти спрямо от трети страни, защото комисията е бедна като църковна мишка. Няма нужда да харчим пари от резерва, според мен. Мисля, че можем да стигнем до споразумение по тази е, конкретна тема. Госпожо Реймерс, тук имаме една таблица където пише, че вие сте докладчик и пише, че вашето проекто предложение не предхожда предложението на комисията. Не разбирам много добре логиката на това. Дали вие всъщност не целите да възстановите началното предложение на комисията? Also ganz klar unterstütze ich die Kommission. Das, da, da sind wir. Да. Естествено, че е, подкрепяме комисията. Аз казах, че имаме проблем с съвета. По отношение на цифрите, опитах се да ви покажа точно какво имам предвид и е, всичко това е включено в е, моето становище. Sí, bueno, eh, mirando... Хубаво. Обаче, административните въпроси изглежда, че вие споделяте виждането на съвета и не винаги се борите за възстановяване на началните суми на комисията. Така ли е? Така е явно. Просто преди не бях разбрала. Аз не можах да разбера много добре. Комисията и съвета не се разбират по някои точки и в тези случаи ние подкрепяме комисията. Има разминавания. Аз не разбирам обаче къде се крие проблема. Аз подкрепям комисията. Вие казвате, че като подкрепям комисията, не мога да подкрепям съвета, така ли? Аз не, че съм твърдоглава, но ми се струва, че понякога подкрепяте комисията, но не я подкрепяте точно при административните разходи. Това е поне моето впечатление. Няма сега тук да спорим ние двете с вас по този въпрос, после ще го обсъдим. Първата линия, първата статия на бюджета, за нея става дума, че не я възстановявате в изходна позиция. Благодаря. sí. Е? Приключваме, значи, тази точка от дневния ред. Срока за подаване на изменение до 20 юли в 12 часа. Но продължавам да казвам, че нямаме крайната извадка. Ако това наистина е така, ще трябва да тръгнем на устни изменения в момента на крайното гласуване. Така или иначе, с или без <laughs> окончателните цифри, срокът е 20 е юли. Тая година всичко е хаотично. Ако трябва да правим устни изменения в последния момент, докъде ще стигнем? Няма да правя повече, няма да протестирам повече. Явно аз съм тук консерваторката в този нов модерен парламент. Минаваме Минаваме, значи, към следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнения с представител на комисията относно споразуменията в областта на рибарството с трети страни. Това е при закрити врата, така че моля всички, които, да, които не са депутати, да напуснат залата. Представителя на комисията може да заповяда на трибуната.